Iniziamo le dichiarazioni di voto sulla... Сега, е, започваме е, обясненията на вота по, гласо, по, по доклада Гепхарт е, по прилагането на директивата за услугите. Е, първо давам думата на господин Мастела. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Целта на тази директива, влязла в сила през декември 2006 година, е да отвори пространство на Европейския съюз. Европейския парламент винаги е подчертал един факт. Такава директива не трябва да бъде претекст за да се дерегулира сферата на услугите. и да се подкопават принципите е, по отношение на работниците. Аз съгласувах за този доклад, защото тази система поне подчертава пропуските и закъсненията, и няма да говоря повече, защото е много трудно в момента а, да се говори. Съжалявам, господин Мастела, наистина за това, а, че е шумно в залата. Господин Билан. Бързо. Развой европейския рынку услуг е незвикле истотен. Благодаря, госпожо председател. Изключително важна е тази област на услугите, защото тя нараства във всички държави членки и смятам, че парламента трябва много внимателно да следи правилното прилагане на директивата за услугите, защото нашата основна цел е да подобрим качеството на услугите в цяла Европа. Ето защо е доста странно, че сега, че някои държави членки поставят бариери и то изкуствени бариери пред предоставянето на услуги. Около 90% от новосъздадените работни места са именно в сектора на услугите. Ето защо директивата за услугите е от изключително важно значение да бъде прилагана правилно и точно, за да се постигнат материални резултати от тази много важна директива. Благодаря. Благодаря. Госпожа Монгалти. Уважаеми колеги, гласувах против приемането, и най-вече прилагането на тази директива, директивата Балкенштайн, така известна, всъщност тя води до по съсилена конкуренция в Европа и трябва да подпомогне средните и малки предприятия, но главната и цел е да спечели и да ограби тези предприятия. Имаме сектор в Италия, в, в, в балнеоложкия сектор и там има много такива фирми, които днес са ограбени от този текст. А всъщност в Италия се установяват големи и многонационални компании и аз винаги ще бъда на страната на средните и малки предприятия, за да защитавам техните права. Благодаря. Господин Козлич. vážený pán prezident ctený parlament platná smernica Благодаря, дами и господа. Директивата за услугите изисква от всички държави членки да премахнат бариерите пред пълното и правилно функциониране на предприятията, предоставящи услуги. Обаче има доста случаи на неуспех в създаването на обслужване на едно гише и на поредица от други елементи в директивата. Разбира се, целта е да се предоставят възможности за по-бързо осъществяване на контакти и а, реализиране на исканията и правата а, на принципа на трансграничната дейност. Повече от 40% от а, брутния вътрешен продукт на Европейския съюз е, е заплашен и това може да доведе до доста неприятни последици. Благодаря, благодаря. Белчита си има думата. Госпожо председател, директивата за услугите, нейното приложение или поне оценката й ни дава възможност да преценим доколко тази директива прави отрасъла на услугите по процъфтяващ в Европейския съюз. Е, при различните етапи на прилагане на директивата, най-важните услуги трябва да се оказват по начин, по който да се спазват всички правни принципи, Нормално е да има центрове за контакти между държавите членки. Това е нещо положително. Е, следователно, е, трябва да се отпуснат и съответните кредити, за да има гарантиран достъп до финансирани. Е, госпожа Ханан. А господин Ханан, в първите етапи на Европейския съюз какво означаваме свободен пазар на стоки и услуги, когато в моя е, избирателен съюз 75-та година те всъщност искаха примерно минералната вода в Англия да се продава в Франция, Германия и обратното. Обаче всъщност какво стана? Това значи едно стандартизиране на минералната вода вода да има следните минерали в тази вода и съответно обема трябва да бъде еди какъв си и съответно се оказва, че един продукт, който е предназначен за износ, може да бъде криминализиран и трябва да се посочи неговия происход. Така че отново и отново виждаме, че това става с стоките. Вместо да се увеличава избора на потребителите, той всъщност е ограничен и обикновено определен производител в Европейския съюз прави това това, защото иска сертифициране на продукта и е, всъщност е, е, това вреди на конкурентоспособността и заради това в нашия брутния вътрешен продукт непрекъснато намалява. Grazie, la parola all'onorevole Kamal. Господин Камал има думата. Thank you very much. Благодаря много, госпожо председател. Спомням си, когато директивата за слугите беше а, гласувана през изминалия мандат. Спомням си доста от противоречията, които предизвика. Когато тогава аз говорих за либерализирането на много от услугите, като например финансовите, образователните, а, водоснабдяването и поредица от други, именно защото а, данакоплаците трябвах, трябваше да поемат голяма част от товара и това предизвика доста противоречие. Обаче сега се оказва, че дисциплината е нещото, което ни липсва, когато отиваме в а, и това го усещаме, когато отиваме в супермаркета и видим какво става а, с цените и с а, уеднаквяването на стоките. Така че този документ на 30 години, като че ли трябва вече да бъде променен, защото света е различен. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. сега минаваме към обяснение на гласуването по доклада във връзка с правата на пътниците в автобусите. Госпожа Майснер има думата. Тук ли е члена на Европейския парламент? Не. Благодаря. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще обясня защо АЛДЕ се въздържа по тази директива. Добре е да се вземе такова решение, добре е да се закрилят и правата на хората с увреждания, но това е възможно само на кратки разстояния. В противен случай е, много от нещата изобщо нямат място в Европейска директива. Е, тук е, имате приложно поле за разстояние над 250 км и много държави като Кипър, Малта, Люксембург не могат да, бъдат, да, да влязат в приложното поле на тази а, директива. А, това е европейско искане да има свободно движение на хора, стоки, и има пътници, които нямат достатъчно средства и не могат да бъдат защитени от този текст. Има много положителни страни в този текст, но има и доста недостатъци. Благодаря. Сега колегата Мастелла. Госпожо председател, предложението за регламент, предложено през 2008 година, е, целеше въвеждане на нови права за пътниците при автобусния превоз, подобни на правата е, за пътниците, използващи други превозни средства. И Дълги бяха преговорите, доста трудни за съвета, мина се през помирение и се стигна до текста, който днес беше гласуван. Окончателният текст, който всъщност е балансиран компромис, защото гарантира правата на пътниците без да налага прекалено голяма тежест на превозвачите, които в повечето случаи са средни малки предприятия. Резултата от Помирителната процедура може да се приеме като успех за парламента и някои от основните искания бяха взети предвид защитаване на правата, независимо от дължината и много други. Благодаря. Колегата Милана. Grazie Presidente. Si avvia благодаря, госпожо председател. Всъщност това са нови права, но те са по-размити и трябва да сме сигурни, че под 250 км най-слабите, възрастните хора, инвалидите, е, хората, които страдат от двигателни увреждания, всъщност не откриват отговор в този текст. Определят се еднакви норми за качество, но е, всъщност, е, тъй като става въпрос само за местен транспорт, тогава броя на пътниците значително намалява. През следващите години тези превозвачи превозвачи могат да се подготвят по-добре, но трябва да видим как всичко ще се прилага на практика. Разбира се, че това, е, този доклад е успех за парламента и е положителен сигнал за вниманието, което ние обръщаме на гражданите. Това обаче е компромис след е, посредничество, но компромисът е към по-низки нива. Е, трябва да заявим това в пленарна зала. Ние трябва да кажем, че имаме нужда от добри читатели, обаче съвета защитава само интерес интересите на предприятията. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да поздравя господин Канчан за чудесната работа, която е свършил и е, която е довела до е, резултати. може е, някой да не е съгласен с него, но все пак това е напредък в полза на гражданите. Е, обаче гражданите са защитени само когато извървяват път над 250 км е, с автобус. Къде точно е, се съдържа защитата на европейските граждани? Както каза колегата Маснер, има цели държави, които са засегнати и на практика изключени от тези защита. Става въпрос за Люксембург и за Малта, поради което нашата група се въздържа. Ние не сме гласували против, защото има положителни права, които са защитени. Например, правата на инвалидите или хората с двигателни увреждания. Именно поради това се, възрази, се въздържахме. Но иначе искаме да се върнем на темата колкото се може по-бързо, за да защитим наистина правата на гражданите. Благодаря. Arvoisa rouva puhemies, ensinnäkin haluan sanoa että on erittäin hyvä ja tärkeää Благодаря много, госпожо председател. Ние наистина трябва да се погрижим за правата на пътниците, обаче не трябва да забравяме, че и отговорността също върви с правата. Това предложение за защита на правата на пътниците при автобусен превоз е много важно. Но като погледнете Европа, ще видите, че има огромно разнообразие от ав, варианти а, за автобусен превоз. Примерно в Финландия има много а, фирми, които са семейен бизнес, занимаващ се с транспорт. Представете ли си какъв а, финансов товар стоварваме върху техните плещи? Трябва да се вземат предвид всички участници в този процес. Това, което е добро, е, че се защитават добре правата на хората с намалена подвижност. Условията за тяхното пътуване ще се подобрат наистина, но малко е противоречив този текст, защото когато говорим за права, трябва да говорим и за задължения, за да сме сигурни, че всичко ще бъде под контрол и, например, разходите няма да излезат извън контрол. Благодаря. Думата има господин Харкен. Госпожа Харкен. Аз гласувах за този регламент, защото съм сигурна, че е по-добре това да се направи, отколкото нищо. А ние в парламента доста честичко тук взимаме едни малки стъпчици правим напред. И днес така стана, вместо да направим гигантски крачки тия 250 км бих предпочела да следвам линията на Алде, казвайки, че правата на пътниците трябва да бъдат защитени и на още по-малки разстояния. И тези права касаят най-вече лицата с намалена подвижност или лицата с увреждания. Например, обучението на обслужващия персонал в такива а, автобусни превозвачи е също много добре. А, и ние трябва да направим необходимото държавите членки да започнат да прилагат тази а, директива за услугите веднага. Благодаря. Благодаря. Сега думата се дава на господин Галга. Благодаря, госпожо председател. Наистина е много важно а, това, че директивата защитава правата на лицата с а, намалена подвижност и а, това, че а, примерно когато а, се каже, че обхваща само разстояние над 250 км, това означава за нас в Ирландия, например, изключването на сериозни райони от страната, където и без това транспорта а, е много е, обществения транспорт и а, транспорта осигуряван от фирми е изключително а, важен за живота и функционирането на хората. И много често няма альтернативни а, варианти за, на публичен транспорт в тези райони. И се надявам, че периода на на дерогация ще даде възможност на лицата, които са извън тази граница с километрите разстояние, ще могат да се възползват и да се адаптират. Благодаря ви. Ето защо аз гласувах с въздържал се. Благодаря. Козлик има думата. Благодаря. Благодаря госпожо председател, дами и господа. Всяка година над 70 е, милиона, 70 милиона пътуват с този е, превоз и е добре да има съответната закрила, така както я имат за друг вид превозни средства. Пътниците имат основни права и за отсечки над 250 км се предвиждат обещетения при загубен багаж, закъснения или други неуредици и а, тежки а, происшествия. За малките предприятия този праг 250 км не е приемлив. Има предвидени а, обещедения на, в а, въздухоплаването, а, въздушния транспорт и аз бих искал а, да има по-добри, по-прозрачни разпоредби и по-разбираеме. Гос... Благодаря, господин Миколашик. Благодаря, госпожо председател. Правата на пътниците в автобусите, които прекусяват Европа, трябва да бъдат предписани и ясно и разбрано, както е при въздухоплаването и при железопътния транспорт. Според мен тази директива е, е чудесна. Радвам се, че е, правата на пътниците е, се регламентират по-ясно, че се вписват в по-ясна рамка. Радвам се, че е, правата на пътниците е, с е, физически увреждания или изобщо с увреждания се взимат под внимание трябва да се има предвид, че има хора на инвалидни колички и че персонала в автобусите трябва да бъдат обучени за работа с инвалидни колички и по този начин ще се борим срещу дискриминацията на инвалидите. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Яр. Госпожо председател, аз съгласувах за доклада защото е, това е подобрение в сравнение с сегашното положение. Намери се балансирано решение, е, което е, взима предвид както път, правата на пътниците, така и оцеляването на малките средни предприятия. Приложното поле предвижда единствено разстояние над 250 км а тогава трябва да има обещетение при закъснение от повече от 2 часа и така нататък. Малките предприятия няма да могат да плащат такива компенсации, но все пак ние трябваше да предотвратим прекалено големи глоби за път на 250 км нека е, все пак е, е, да се приема някакво законодателство и евентуално в последствие да се подобри то. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на господин Канчан, който е докладчик. Мисля, че текстът, който гласувахме днес е обещаващ. Правата на пътниците са защитени, така че да не се поставят под заплаха малките и средни предприятия, които реално са превозвачите. Пътниците за работа, както и услов... условията за работа, както и условията, при които ще пътуват инвалидите, се подобряват. Правата на всички са по-ясно предписани и мисля, че по този начин положението ще се подобри. Благодаря ви. Давам думата на господин Антониоци. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам колегата Ганчан. Наистина е извършила отлична работа. Поздравявам го най-вече за отличния резултат, постигнат по време на преговорите за съвета. Този компромис, както по отношение на приложното поле, включено на основните права, е наистина голяма крачка напред към защитата на правата на пътниците. Отчитат се тук и потребностите на хората с увреждания и с намалена подвижност, що се отнася до достъпа без дискриминация до превоз, както и обещетенията в възможността за рекламации и информираността на персонала – освен това, текста гарантира правата на пътниците без да представлява тежест за операторите, за превозвачите, които са средни и малки предприятия, не биха понесли голям товарване. Благодаря, господин Тоц. Благодаря, госпожо председател. Трябва да си признаем, че има много положителни аспекти на този доклад и аз силно поддържам правата на хората с увреждания, които трябва да имат подходящ достъп до всички превозни средства, автобусите включително. Но аз вярвам, че финансовият товар, който е свързан с това предложение, ще спре много от хората, занимаващи се с транспорт, от функциониране. И без това финансовият натиск е голям върху малките и средни предприятия през последните 12 и 18 месеца. В а, това аз виждам една сериозна заплаха, защото не могат да бъдат повишавани а, до безкрай цените на билетите и много от малките фирми, които предоставят такива услуги, едва ли ще останат много. Благодаря. Господин Фиданца има думата. Благодаря. Госпожо председател, доста време ни е отне да стигнем до днешното гласуване и аз бих искал да се присъединя към онези, които поздравиха господин Канчиян, защото той наистина свърши чудесна работа. сега вече всички а, пътници имат определена защита, когато ползват всички видове транспорт. Мисля, че е разумно това, което е предложено, но ние покриваме целия Европейски съюз с изключение на две държави. Аз мисля, че това е крачка в позитивната посока. По-нататък ще можем да намалим и разстоянието на транспортиране, при което ще бъдат покрити пътниците. Този компромис е една много голяма стъпка напред и за, в защитата на правата на хората с увреждания. Благодаря. Благодаря казва госпожа председателката, преди да дам думата на госпожа Овиер. Искам да ви напомня, че вместо а, да искате в момента а, думата, трябва да направите писмено искане предния ден. Благ... Благодаря. Аз гласувах против. защото е, всъщност, ако съпоставим този транспорт с останалите видове транспорт, е, този документ не покрива малките държави членки. А в случай, когато държавата е малка, този правен акт може само частично да се прилага. Хората, които използват автобуси са млади хора, хора, които не са много богати. Поради това аз не одобрявам а, е, този доклад. А, а сега пристъпваме към обяснение на вота по доклада на Мартин Каланан за стандартите на емисиите от нови е, леки търговски превозни средства. Давам думата на господин Гриц първо. Дякую, пани председателка. Został osiągnięty kompromis w zakresie. Благодаря, госпожо председател. Аз е, мисля, е, че е, всъщност имаше прака за компромиса. Трябваше да се търси компромис между Комисията по околна среда и Комисията по промишлеността. И в края на краищата трябваше да се е, е, сведат емисиите до 1,47 мг. Това е, е много важно, защото цената ще се поеме от потребителите на такива превозни средства, предвид увеличението на цената на тези автомобили. Кой всъщност използва такива превозни средства? Основно малките и средни предприятия. А ние надълго и на широко тук говорим за подкрепа на малките и средни предприятия. И всъщност трябва да бъдат отстранени много важни бариери пред развитието на тези малки и средни предприятия трябва да имаме предвид колко струва цената на закупуването и използването на такива превозни средства. Не трябва да има нови бариери пред малки и средни предприятия. Благодаря ви. А сега господин Яри има думата. Госпожо председател, Европейският парламент а, наистина успя а, да прекара пред съвета тази важна дългосрочна цел 47 грама на, квадрат, на километър пробег и днес превозните средства са много по-чисти от миналото, но важна е и, и цената, защото ако цената е, е непостижима, е, нищо няма да се е, получи, ще продължи замърсяването по пътищата. Радвам се, че този текст беше прият днес с огромно мнозинство. Благодаря, госпожа Форд. Да, благодаря. Току-що гласувахме за стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства. Нека обаче да преведа наименованието леки търговски превозни средства. Това означава лекотоварни автомобили. Всички ние виждаме как се повишават цените по бензиностанциите. И в същото време много строителни работници, които се занимават с дърводелство, с зидария и така нататък, ползват такива малки или лекотоварни автомобили и за тях цената става все по-непоносима. В мой избирателен район аз виждам, че оценката за това дали трябва нещо да се променя или не, идва от е, производителя, а не от потребителя. Обаче, какво правим ние? ние искаме да постигнем целите за Европа а, и съответно това означава, че не трябва да гледаме само от нивото на европейското законодателство, а от гледната точка на хората, които ползват всичко това и плащат за всичко това. Благодаря, казва председателката господин Кели има думата. За съжаление, не бях по време на дебата тук, защото бях на друго заседание по същото време, но много се радвам, че ми давате думата да кажа няколко думи. Стратегията 2020 е поставя ударението а, на зелената енергия и енергийната ефективност. И това е правилно превозните средства са непрекъснато по цял ден, всеки ден по шосетата и покриват големи разстояния. Ако не направим нищо по въпроса за намаляване на емисиите на вредни газове от тези превозни средства, то нищо не можем да направим, особено за постигане на своите цели. А ако могат да се увеличат благодарение на иновациите, на развитието от науката и техниката, а, ние можем да намалим а, ползването на горива и това наистина ще бъде прекрасно. Благодаря. А сега започваме обяснения по гласуванията за препоръка на господин Хайна Лейне за засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Наистина, това е един важен текст за засилено сътрудничество в областта на създаване на единна патентна защита. И много държави, като Италия и Испания, се изказаха против тази дискриминационна система, която е само на три езика. А всъщност тук не се спазва принципа за равенство между всичките езици на Европейския съюз. И след дълги преговори така и не беше постигнато единодушие по отношение на а, този регламент. Но трябваше да се изчака решението на Европейския съд което ще разреши някои от техническите затруднения и ще даде възможност да се направят съответните заключения. Именно за това гласувах против. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Тук в парламента говорим за засилено сътрудничество по единната защита, единната патентна защита. Разбира се, че има политици, които твърдят, че техният език е най-важен е, и които твърдят, че ние разрушаваме вътрешния пазар – но всъщност е абсурдно да се отстояват такива аргументи, е, защото е, говорим за европейски патент. Е, трябва да се има предвид, че това в Европа струва, в Европа струва 10 пъти по-скъпо да регистрираш патент, отколкото в Съединените щати. Следователно няма единен пазар и за това е полезно да има близко и е, засилено сътрудничество, за да няма страни, които блокират процеса. Е, стига толкова. Ние направихме е, допълнителна крачка за един ден, отколкото за 10 години. Е, благодаря, госпожо председател ние обсъждахме въпроса а, е, за патент патентна защита от години насам е, съществуващата процедура отнема много време и много труд и е, всъщност тя е доста безполезна за европейските предприемачи. Е, трябва патентната защита да бъде е, съобразена с необходимостта от научни изследвания, да се има предвид засилена конкуренция на международния пазар и не можем да отлагаме повече решение. Трябва всъщност да има единен пазар и патентна защита. Обаче трябва да имаме предвид някои спорове, като например език езиковия спор, защото ние трябва да се борим против дискриминацията срещу по-малки, по-бедни държави членки. Благодаря ви. Е, благодаря ви. Е, господин Палоне има думата сега. Е, благодаря, госпожо председател. Ние живеем на пазар, където предприятията трябва да е, се справят с, с световна конкуренция и е, всъщност с, с сегашния текст се цели намаляване на разходите за превод, за да бъдем в е, същинска конкуренция с други пазари, като например азиатския пазар. И за това се чудя защо патентите не са само на един език, за да могат действително предприятията ни да бъдат конкурентоспособни на световния пазар. Знаем, че сега в Европа има два различни правни режима е, с съвсем различни правила. Може би е, трябваше да се хармонизират тези два правни режима е, така, сега, засиленото сътрудничество, всъщност това е срещу вътрешния пазар и има изкривяване на конкуренцията между държавите членки и някои страни ще изпаднат в неблагоприятно положение спрямо други. Господин Пирило. Госпожо председател, Наистина приветствам този стремеж на Европа да се приеме този текст за защита на патентите и така Европа ще може да бъде конкурентоспособна с другите континенти. Но въпреки това изпитвам известно огорчение, защото този резултат беше постигнат а, за, като се засили ролята на Европейския а, съюз, а, а, се приемат а, три а, езика, а, при което ще а, наистина а, получи разрив между а, Италия и а, другите а, държави, които използват тези три езика. Е, преди известно време отправих протест, но 25 от 27 държави приеха това, за това се въздържах по този текст. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Съществуващите решения по отношение на защитата на патентите в Европа не, е не е достатъчна а, за нито един от нас. Ние не, не я харесваме, но всичко това зависи от економиките на държавите членки и на Европейския съюз, а, което означава, че патентите могат да помогнат а, за бурното развитие на развойната и. А, те, технологична дейност, а това може само да увеличи нашата конкурентоспособност. Така че ще бъде изключително важно и за малките и средни предприятия да получават е, патентите и документите по патентите на своя език, защото така ще си спестат а, големи разходи. И а, освен това, в момента в който само на три езика се предлагат тези документи, а, ние знаем много добре, че оставяме много иноватори в спящо, както се нарича, състояние. Така че ние можем да извлечем много голяма полза от този регламент и да запазим съществуващото в Европа до сега. Благодаря. Благодаря. Госпожа Легрип има думата. Благодаря, госпожо председател. Гласувах за доклада на нашия колег Лине е, за това за силено сътрудничество в областта на създаването на един патентна защита в Европейския съюз. 20 години битки, за да се е, стигне до резултат, е, начало на конкретна реализация на тази дейност, както е, сред европейските средни малки предприятия, така и сред големите е, фирми. И това наистина е изключително важен инструмент за развитие на този сектор. Като се дава разрешение за такова засилено сътрудничество, Европейския парламент добре отбелязва интереса, който проявява към тази дейност. И това наистина е конкретен сигнал за всички фирми и тяхната конкурентна способност. Както бе подчертано, 25 от 27-те държави членки Наистина, това е нещо особено важно. Разбирам затрудненията, които съществуват за някои от държавите членки, но наистина това е един отличен пример, който даваме пред фирмите. Благодаря. Следващия оратор Бил Бао. Бил Бао. Въздържах се, е, защото сметнах, че идеята за създаване на а, е, такава единна патентна защита е провал за съвета. И този документ показва, че няма да бъдат постигнати целите в разумни срокове. А, е, няма да има съответната ефективност. Ние изчакваме решението на Европейския съд а, по отношение на приложното поле и езиците. Трябваше да се е, стигне е, до приемане на използването на само един език, е, така че да бъдем най-конкурентоспособни, трябваше да останем свързани с реалностите, а сега няма ясни критерии по използването на тези три езика. И ние така няма да стигнем до консолидиране на европейския проект. Благодаря. А, сега, господин Миколашик. Ак ма Европска уния посилни свою... Благодаря ви, госпожо председател. Ако целта ни е да подобрим конкурентоспособността на Европейския съюз и да станем а, номер едно в света в иновациите, ние трябва да направим именно това да приемем един патент на защита, за да предоставим голяма правна сигурност на иновационните предприятия и патентното дело изобщо във всички държави членки. Това би създало възможност за една по- лесно и по-добре управлявана система да функционира и да намалят в същото време до три пъти а, разходите по патентите. До тук не, не успяхме да го направим добре но едва сега е, с гордост мога да заявя, че Европейския парламент гласува в правилната посока. Благодаря, господин Утрес. Благодаря, госпожо председател когато патента на Боячина не беше признат е, от американските телефонни услуги, не беше заради английския или заради италианския, просто условията не бяха на лице. Е, той нямаше пари за да се регистрира патента за една година. Сега изпадаме в парадоксална ситуация. И е, според мен, отвъд вота, факта, че се приемат патенти, като се признават три езика с изключение на италианския, това значи, че нашето правителство е слабо и че не е успяло да упражни влияние е, в Европейски съюз. Това е, се изразява както в политическото ни влияние, така и в иновациите. Е, при проучването за конкурентоспособността от декември 2010 година е, Италия любезно е предоставила 4 милиарда на останалите страни, които са е, приели италиански следователи. И италиански там вече не им служи за нищо. Те са си научили английски, или италиански или френски и съответно са могли да си представят патентите на съответните езици. Господин Антиноро. Благодаря, госпожо председател. Аз е, е, взимам думата, за да обясня защо гласувах днес срещу този текст. Създаването на подобен патент може да има някакви предимства е, за защитата на европейския патент, но резултата би бил много по-добър, ако чисто и просто е, бяхме е, се придържали към друга процедура, е, чрез с е, усиленото сътрудничество можехме да се справим. Това е нов етап в историята на европейския патент от 90-та година насам. Той се прилага само към 9 държави членки. Аз гласувах срещу е, тази резолюция, защото има несъвместимост с член 20.3 е, от договорите за висшата инстанция. Има проблем също така и в заглавието е е, единна, е, както се иска по член 119, а засиленото сътрудничество има предвид свободното движение на капиталите. Мисля, че е, в политически план щеше ще да бъде по-уместно да изчакаме решението на Европейския съд, което трябва да бъде постановено на 8 март 2011 година. След като се вземе решение от съда, може би ще трябва ние да си прегледаме домашното. Господин Сасоли, благодаря, госпожо председател. Е, скъпи колеги, отново установихме неспособността на италианското правителство е, да защити интереса е, на италианските председател... правителства и на италианските предприятия. 25 от 27 страни и мнозинството от Европейския парламент е, са съгласни с предложението да се регламентират тези патенти, особено при най-инновационните инициативи и най-насочените към международния пазар. Е, е, самоизключването на италианската страна е, предполага, че европейските предприятия няма да бъдат достатъчно защитени нито в Европа, нито в света. Едно правителство, което не прави нищо за да се разпространи италианската култура по света, като намалява средствата за италианските институти, това е език на страната, където има най-голямо наследство на човечеството и е, тук изоставя въпроса за езика, докато нашите предприятия винаги са настоявали патентите да бъдат написани сега само на английски, защото сега това е езика на световната економика. Все пак се постигна резултат. Тоест, тези, които искат да регистрират патент, могат да го направят на техния си език. Госпожо председател, обаче нищо не задължаваше комисаря Бърние да настоява и да иска толкова бързо да гласуваме преди решението на Европейския съд, което знаем ще бъде постановено още първата седмица на март. Е, и е, което ще засяга два основни въпроса. Използването на националния език, за да може да се пледира пред съда на европейските патенти и за е, самата легитимност на въпросната инстанция, съд за патентите. Той е компетентен за разрешаване на спорове. Така че е, нашето решение на е, италианската делегация от Демократическата партия беше да се въздържим. Господин Кели има думата сега. Това предложение естествено не е съвършено и ще трябва да се преразгледа след решението на съда след няколко седмици. Независимо от това обаче, аз смятам, че това е стъпка в правилната посока. Ето защо аз го подкрепих. Аз съм посещавал много семинари тук в Европейския парламент във връзка с иновациите е, и е, всъщност е, в Европейския съюз много хора смятат, че на Напредъка е, отвъд рецесията може да се постигне само чрез иновациите. А иновациите означават е, е, иновации на нашите продукти и те трябва да се патентоват. И най-лесният начин е патента. И ние трябва да им окажем съдействие в целия Европейски съюз. И това е много лесно. А освен това и разходите ще се оправдаят, но още сме далече от това. Но едновременно с това смятам, че все пак се опитахме да направим стъпка в тази посока и за това аз подкрепих подкрепих днешното решение. Благодаря ви. А сега думата е на господин Глайс. Eh, Благодаря, госпожо председател. Аз се въздържах по а, доклада Лене, не защото съм против един на патентна защита в Европа, напротив. Е, много фламандски предприятия отдавна очакват да се въведе подобна процедура. Но ние не можем да пренебрегнем факта, че днес е, е много е, скъпо струващ един патент. Що се отнася до езиковия режим, нещата остават неясни. И дали е, комисията ще вземе предвид е, другите официални езици извън е, френски, немски, английски? Мисля, че би трябвало да може да се внася и искане за патент на нидерландски. А сега ще изслушаме обясненията на вода по радиоактивно замърсяване на храните и фуражите. Доклад на Иво Белет. Господин Миколаш. Благодаря, госпожо председател. Кодифицирането на текстовете ще доведе до по-голяма прозрачност всичко свързано с радиоактивното замърсяване, но тези правни основания трябва да бъдат проверени. Също така новите правомощия на Европейския парламент трябва да бъдат спазени, що се отнася до опазването на здравето. Признавам, че е, член 161б е, може да бъде е, такова правно основание, защото в него са записани изискванията за опазване на човешкото здраве. Определят се и съответните максимални равнища в храните. Благодаря. Господин Оджас. Грацио, президент Анджелили. Благодаря, госпожо Анджелили. Съгласен съм с а, голяма част от измененията към този а, текст, който а, всъщност записва нещо, което вече е решено по отношение на максимални а, допустими стойности а, на радиоактивни а, замърсявания на храните и фуражите. Забравяме обаче е, че става дума и за замърсяване от е, ядрени аварии. И не трябва да забравяме риска, който носят е, ядрените централи. И какво някои държави членки упорстват да вършат. И може би този те ще ни помогне да продължим размишленията в тази посока. Важно е, че има задължение за незабавно предоставяне на информация по рисковете. Има, не би трябвало да а, съществува дерогация по отношение на това изискване а, за информиране. А, благодаря сега господин Кризбе. Благодаря, господин. госпожо председател. Правните текстове, касаещи радиоактивното замърсяване, са още от времето на трагедията в Чернобил. Лисабонският договор изисква актуализирането на всички тези регламенти и други правни текстове. Член 168, например, на Лисабонския договор посочва, че това трябва да бъде направено в съответствие с друг член в Евроатом. Текстовете. Фермерите обаче не трябва да забравяме, че трябва да получат своите компенсации за загубите си. Ние сме запознати с документите, предоставяше ни информация относно нивата на радиоактивно замърсяване на различни а, места по света и ние знаем също така, че в някои части на света Публичните стандарти а, за опазване от радиоактивно замърсяване са, се спазват и са по-високи, а на други места не. Благодаря. Благодаря, господин Антониоци. Благодаря, госпожо председател. Предложението за кодифициране за трите правилника между 87 и 90 година, които определят нивата на радиоактивно заразяване в случай на спешна ситуация, всъщност има нов мотив и трябва да се добави последващ експост. С други думи, правото на съвета се потвърждава да първо раздава и съответно да приема спешните мерки, които се предлагат от комисията. Съгласен съм с докладчика Белет, че това не може да остане само е, в приложното поле на члена, за който говорим. Но трябва да уточним, че е, по силата на новите правила по Лисабонския договор, ако е, такава мотивировка е достатъчно за да се упражнят правомощите на съвета, трябва да се види, че изпълнителните правомощи на съвета трябва трябва да бъдат определени и ограничение, е, защото в интерес на гражданите е да има бързо управление след инциденти. С други думи, трябва да се упрости процедурата при спешна ситуация, свързана с ядрена авария. Комисията трябва да продължава да упражнява своето право на надзор, но въпреки всичко действията трябва да бъдат на нивото на обстоятелствата. Благодаря ви, закривам е, тъсътрушното заседание.